Уважаеми колеги, за мен е голяма радост, за мен е и чест, госпожи и господа, да ви съобщя, че председателският съвет току-що прие единодушно предложението на компетентните органи на Европейския парламент да номинираме за лауреат на наградата Сахаров госпожа Аюла Цай. Малала е млада жена. Това е девойка, момиче, коя, което се възправя срещу насилието в Пакистан, това момиче събира коража да се обяви срещу а, порядките в едно общество, допини, доминирано от мъжете. Едно момиче, което казва, аз искам да ходя на училище, аз искам да бъда образована, аз искам да посещавам а, различни учебни заведения, аз искам да бъда пълноправен член на моето общество. И по този начин окоръжава и е, други е, подрастващи други млади жени в своята страна да направят същото, да не се подават на страха, да се обяват срещу едно от най-отвратителните престъпления, които можем да си представим. Има хора, които се опитваха да убият Малала имаше хора, които се опитваха по този начин да убият идеите, които тя носи и които проповядва. Но ние благодарим на Бога, че това момиче успя да оздравее след опита за убийство. И независимо от това, което и се случи, а то е ужасяващо, тя продължава своята борба. мога да кажа, че е, това чувство, което ми изпълва в момента е възхищение и преклонение пред коража на тази млада жена. Малала е нашият е, лауреат за наградата е, Сахаров. Е, това момиче всъщност е символът за ценностите, които ние проповядваме тук в Европа и в Европейския парламент, а именно, че всички хора на този свят са равноправни, мъже и жени. И Европейският парламент се обявява за съюзник и защитник не само на Малала, но на всички, които се борят за зачитането на всеки човек на неговото човешко достоинство, на неговите права. Смятам, че изразявам това възхищение от името на всички членове на Европейския парламент. Вярвам, че през ноември Малала ще бъде тук, наш гост в Европейския парламент и ние ще можем да и връчим наградата и да почетем всичко онова, което тя е направила, нейния кораж, нейната борба по един подобаващ начин. Битката, която води тази млада жена, не може да се сравни с битките, които ние водим тук. Това 11 годишно момиче казва, да, добре, аз поемам риска да бъда убита, поемам риска да се възправя срещу всички е, наоколо, срещу цялото общество, защото искам да ходя на училище. Ето това е нашата героиня, героинята на 21 век. Госпожи и господа, за 11 път днес честваме Международния ден на борбата срещу смъртното наказание. Европейският парламент всяка година отбелязва този Международен ден. Нашата позиция е ясна. Колкото и е, страшно, колкото и е, отблъскващо да е престъплението, което е извърши,